председателя. Добър ден. И сега е, следващата точка от дневния ред са въпроси до съвета. Въпросите са зададени на съвета и първият въпрос е на господин Папа Николао по отношение сътрудничеството между Европейския и Турция в областта на нелегалната емиграция. Господин министр, имате думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Както знаете, засилването на сътрудничеството с трети страни – в транзитната система и иммиграцията е ключов елемент за Европейския съюз борбата срещу незаконната иммиграция. Това е една от големите промени и напредък, постигнат благодарение на онова, което ние наричаме глобалното внимание насочено към иммиграцията и убежището като проблем и тематична област. Задаващия въпрос не е тук. Не чувате, не чува вашия отговор. Само да проверя, работи ли устния превод, чувате ли? Английски работи. Има ли проблеми с други езици? бихте ли си сменили местата, евентуално ако седнете на друго място, да видите дали нещата не се подобряват? Благодаря. Много ви моля, господин министр, започнете отново с отговора на вашия въпрос, за да може да чуе задаващия въпрос вашия отговор. Gracias. Благодаря. Госпожо председател, казвах, че сътрудничеството с страните, които са източник на иммиграция, е един от най-важните аспекти на новата иммиграционна политика. Преди 2004 година всъщност не съществуваше подобна разработена политика в Европейския съюз и тя проистича от 2004 година съвета Хамтен Корт и води именно всички към насочване на вниманието към иммиграцията, транзитните страни, убежището. И това е част от цялостната политика на Европейския съюз в областта на иммиграцията и убежището. И миналия декември по отношение на дебата за разширението в съвета се стигна до споразумение, че е необходимо да се приемат практични, практически мерки по отношение обратно приемане, незаконно прибиваващи лица и програмата от Стокхолм още веднъж затвърди позицията по отношение на иммиграционната политика. Както чухме през декември на заседанието на съвета, сега трябва да сключим тези споразумения за обратно приемане на емигранти с Турция. Вероятно ще има двустранни сътрудничества. Последните преговори по отношение на тези споразумения се проведаха на 18 февруари в Анкара. Съвета ще продължава да подкрепя комисията в нейните усилия да постигне най-доброто решение на тези преговори. Бих е, се позовал на сътрудничеството между Frontex и Турция. Имахме оперативни е, действия от 2004-2007 година с трети страни. И освен това трябва да кажем, че преговорите по отношение на тези споразумения между Frontex и Турция – също стигнаха до успешен завършек. Така че говорим за реална оперативна работа, обмен на данни информация, анализ на риска, развойна, проучвателна дейност и съвместни операции, които се извършват съвместно с Frontex. Това е рамката, в рамките, в която ние осъществяваме нашите съвместни дейности между агенцията и турските власти. Надяваме се, че преговорите ще приключат максимално бързо по успешен начин. И ще информираме съответно държавите членки относно цялостното развитие на този въпрос. Благодаря. Благодаря. Господин Папа Николао, предполагам, че имате уточняваш въпрос. Микрофон. Моля, включете микрофона си. Много благодаря. Бих желал да добавя два неща. Първо, днес или утре, успоредно с нашата дискусия в гръцкия парламент ще се гласува проекто закон, предложен от гръцкото правителство по отношение на по-гъвкаво постигане и разреш... разрешение за гръцка националност, което означава, че Гърция ще се превърне в още по-атрактивна страна за иммигрантите. Защото те ще си мислят, че ще бъде много по-лесно за тях, като незаконно пребиваващи иммигранти да станат законни иммигранти. Така че се обръщам към вас, това вярно ли е? Освен това, през февруари чухме, че Фронтекс има своя секция в ПРС – за да може да засили през присъствието си в Егейско море. Имате ли график на тези дейности? Благодаря. Благодаря, господин министр. Госпожо председател. Не мога да ви кажа точно какъв ще бъде този график за преговорите, защото те са в ход. Очевидно има политическа воля да се осъществят. Датата, която вие споменахте относно Гърция, означава, че борбата срещу незаконната иммиграция трябва да се засили, именно с помощта на тези споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващите лица. Ще подкрепим тези преговори, които се водят от комисията и искам да ви напомня, че преди края на миналата година имаше едно посещение на министър Билстром от името на шведското председателство и заместник председателя Баро на 5 ноември в Турция, последвано от е, създадени контакти от комисията и вече от новата комисия. Разбира се, госпожа Малстром много добре познава програмата от Стокхолм, защото тя участваше в нейното създаване, така че аз съм оптимистично настроен и мисля, че датите, е, които вие споменахте, могат да бъдат спазени като крайен срок и ние, разбира ще, ще очетаем и свършеното в областта на а, за обратно приемане на законно прибиваващите лица с Турция. Не мога да ви кажа точен графика, но искам да заявя твърдото решение на съвета, че а, ще бъдат постигнати тези споразумания с Турция, а също така не само с Турция, но и с други трети страни които са транзитни страни или страни происход на незаконна емиграция. Искам освен това да ви кажа, че споразумението, е, споразуменията с Frontex, в конкретния случай Frontex Турция, се извършват директно от Frontex и това е наистина един процес на много специализирани оперативни разходи и ние като институция не участваме в тези преговори. Разбира се, когато получим информация, ще информираме всички държави членки, включително и Гърция. Благодаря ви. Имам допълнителен въпрос също така им от благодаря, госпожо председател. Господин министр, вие казахте, че се водят разговори между Фронтекс и Турция и че съвета и комисията ще бъдат информирани за тези разговори. а също бих искал да получа информация дали основата за тези преговори между Фронтекс и Турция – гарантира спазването на граничните правила между Турция и Гърция? Ще се спазва ли границата между Гърция и Турция? Има съмнение по този въпрос. Въпросът е дали е, различни условия ще се поставят от Турция, за да се постигне споразумение. Господин Хелмър. Искам да поздравя министра за отличното, за отличния отговор и е, Страхувам се обаче, че ние понякога не успяваме да защитим нашите прави, прав, права на нашите граждани, когато те се пътуват от една страна в друга. Например, някои от а, е, моите съграждани са си похарчили всичките спестявания да си купят е, дом в Испания и изведнъж да установят в последствие, че просто този дом, тази къща е срината от булдозери. Може ли господин министр да обясните е всъщност какво е това, какво ще направи е, вашето председателство, за да се реши проблема в тази страна. Благодаря ви, но става въпрос за Европейски съюз и Турция, така че оставам на министъра да решите ли да отговори или не. Señora Presidenta, por supuesto. Да, госпожо председател. По отношение на въпроса за Гърция, Естествено, че трябва да се спазват границите на членовете на Европейския съюз и в тези споразумения целта е именно такава да се спазят тези граници. Когато има споразумение с трета страна, откъдето може да идва незаконна иммиграция. Има споразумение за обратно приемане. Ние всъщност укрепваме споразумението между Европейския съюз и третата страна в този смисъл и това е цялата философия на пакта за иммиграция, така че наистина трябва да се укрепят границите на членовете на Европейския съюз. Това в крайна сметка е целения ефект да се контролира границата и да се контролира незаконното иммиграция, тъй като нямаме все още тези споразумения за обратно приемане на законните е, иммигранти, очевидно се ослабва и границата. Съвсем е ясно, че целта на тези преговори за споразумение е да се укрепи и заздрави границата. Това включва и границите на Гърция. По отношение на въпроса, който ми бе зададен а, за британските граждани, които са инвестирали спастяванията си в жилище в Испания. Очевидно аз не представлявам Испания като а, страна в този случай по отношение на правните взаимоотношения е, на гражданите, които живеят там и проблемите, с които биха се сблъскали. И те е, би трябвало да решат проблемите си от независим съд в е, Испания. Аз представлявам случая съвета, така че не мога да говоря от името на конкретна страна по конкретен въпрос, който не е съотносим с законодателството на Европейския съюз. Благодаря ви. Сега преминаваме към следващия въпрос от госпожа Харкин, която е свързан с домашното насилие. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Широко известно е, че Испанското председателство има за основен приоритет борбата с насилието и осигуряване на равенство между мъжете и жените в Европа, което не е постигнато 50 години след създаването на Съюза. Това е голям бич за европейското общество и за много други общества. Трябва да се борим с насилието срещу жените. Това е много важна цел на председателството, тъй като тя представлява и важна цел на Европа. Тъй като това е европейски проблем, наложително е да се приеме европейска стратегия за борба с него. Поради тази цел Испанското председателство разработи тази програма. Това касае и председателското трио с Белгия и Унгария. То също ще работи активно по този въпрос. Радваме се, че Европейският парламент като институция винаги е изигравал много активна роля и редица пъти е призовавал за приемането на мерки срещу насилието срещу жените. В резолюция от декември миналата година парламентът призова комисията да разработи директива с мерки за предотвратяване на всякакъв тип насилие срещу жените. Парламентът призова държавите членки също така да събират по-добра статистическа информация за този тип насилие. Възоснова на позицията на парламента, председателството избра този въпрос за приоритет. Особено създаването на обсерватория за насилието срещу жените. Е, създаването е вече в процес след съвета ЕПСКО, който прие заключение в този смисъл на 8 март, Международния ден на жените. Работи се и по директива за защита от насилие. Това са две много важни инициативи, които се надяваме да бъдат приключени преди края на нашето председателство. Благодаря, госпожа Харкин. Благодаря, господин министр. Искам да поздравя Испанското председателство, че акцентира върху насилието срещу жените. Много често този въпроса стават затворени врати в семейството и надявам се инициативата да доведе, да доведе до повишаването на информираността сред гражданите. Вие споменахте за резолюцията на парламента от ноември. В резолюцията се иска възможност за създаването на ясно правно основание. И така питам се, вие ще подкрепите ли идеята комисията да разработи една всеобща директива за мерките срещу домашното насилие? с цел създаване на ясна правна основа. Господин министъра, госпожо Харкин, както знаете, С Лисабонския договор се променя правното основание за европейските актове, регламенти и директиви. защото трите стълбове се объединяват в един общностен стълб. Външната политика, политика на сигурност, правосъдие и вътрешни работи. Те се объединяват в един общ стълб, един общ правен институт, което означава, че и във външната политика или по-конкретно правосъдието, вътрешните работи, гражданското сътрудничество, съдебното сътрудничество, на сътрудничеството по наказателни дела, ние въвеждаме така нареченият общностен метод. Тоест, комисията ще играе по-активна роля, а също и парламента, а също и съда в Люксембург относно сътрудничеството по наказателни дела остава една възможност правителствата в е, Европейския съюз могат да предприемат инициатива. Това стана из директивата за домашното насилие. 12 правителства представиха тази инициатива. В крайна сметка тя трябва да бъде решена от съвета и от парламента по процедурата за съвместно вземане на решение. И така работата по директивата тече. Правното основание е уместно, тъй като всичко опира до наказателното сътрудничество. Този тип деяния са по наказателното право имам предвид извършването на домашно насилие във всички държави членки, това се счита за престъпно деяние. И така ние защитаваме жертвите на тези престъпления, което има за основа наказателното сътрудничество и това е напълно изпълнима цел, както вече казах. Всичко това може да стане с подобен текст, който ще бъде обсъден тук в парламента. Надявам се, че процедурата ще приключи бързо, защото милиони граждани в Европа чакат подобно нещо. Те искат да им се осигури такава защита. Както казахте, трябва от затворените врати в семейството да излезем навън, да стигнем до гражданите. Това е инициативата на 12-те правителства. Имам няколко доуточняващи въпроси. Един от господин Мартин и един от господин Молцер. Господин Молцер първи. Благодаря. Като госпожа Харкин, и аз искам да благодаря на председателството, че обръща голямо внимание на домашното насилие. В Единбург бе извършена една кампания преди 20 години. Нулева толерантност срещу домашното насилие насилие. Заключението бе, трябва цялостен подход. Трябва да участват полицейските, местните власти, съдебните власти. Комисията проучила ли е това изследване, т.е. извинявайте, съвета ще проучи ли това изследване, за да види какви буки може да извлече от него. Господин Малцер, господин министр, вие накратко визирахте следното. Насилието не е само срещу жените, но и срещу децата. И така, до каква степен домашното насилие ще бъде включено в Европейската обсерватория? Господин министр. Господин Мартин. Разбира се, философията, на която почива тази инициатива, която се ползва с подкрепата на Европейския парламент, е свързана с борба срещу домашното насилие с най-ефикасните средства. Имаме традиционни средства, като върховенството на закона. Но основната философия е нулевата толерантност срещу този тип насилие. домашното насилие е тясно свързани с социалната структура на нашето общество, векове наред. Ето защо наистина ние се нуждаем от една глобална перспектива, един цялостен подход в борбата срещу този тип насилие, за да има резултати. Това е тип насилие, който много трудно се изкоренява. Наистина трудно. Ето защо, независимо от постигнатият напредък на национално равнище, продължаваме да изпитваме негативното влияние на това явление в нашето общество. Много често това е само върха на айсберга, защото много малък процент от всички случаи на насилие се докладат в полицията. Ето защо е наложителен цялостния подход. Трябва да използваме всички правни мерки, с които разполагаме, повишаване на информираността, разяснителни кампании чрез медиите. Това трябва да залегне и в учебните програми. Това са всичко елементи от глобалната перспектива – бе одобрен мандат на съвета ЕПСКО за нулева толерантност срещу домашното насилие. Относно въпросът на другия колега, дали ще се обхване насилието срещу децата и възрастните, отговорът е да. Тук говорим за насилие срещу всички уязвими групи. Да, оцеляват най-силните. Именно заради това имат подобен тип насилие, което засяга уязвими категории граждани, които са жертви на подобни явления. Насилникът е наистина е един страхливец. Уязвимите са жените, децата, възрастните. В съвета и парламента приканиха комисията да проуча възможността за инициатива за Европейска година за борбата с насилието срещу децата, младеж, младежите и жените. Тази закрила трябва да се предостави на всички уязвими категории граждани. Тук се включват жените и възрастните, за които споменахте. Благодаря. Преминаваме към следващия въпрос. Господин Поселт. Той каса и стратегията за региона на река Дунав. Благодаря, госпожо председател. Стратегията за региона на река Дунав се съдържа в, в програмата на трите председателства а, бългийското, испанското а, и унгарското. По настояване на Унгария беше включена тази стратегия и трите страни са решени да развиват стратегията за басейна на река Дунав. Миналата година, през юни, Европейският съвет призова комисията да представи стратегията за региона на река Дунав преди края на тази година. Сега чакаме комисията да изпълни това свое задължение. До сега комисията е провела публични консултации, които ще приключат до март тази година. След това комисията ще анализира резултатите и ще предложи стратегия, която, надяваме се, ще може да бъде официално приета през декември тази година във формата на съобщение на комисията. Тоест, трябва да изчакаме съобщението на Европейската комисия. Необходимо е да спомена, че се проведе на 25 феврари важна среща в Будапешта относно съдържанието на стратегията с представители на Австрия, България, Чешката република, Германия, Унгария, Румъния, Словакия и Словения. На тази среща се стигна до важни решения относно главните съставни части на бъдещата стратегия за региона на река Дунав. Целта е да се обединят усилията на всички тези страни под егидата на Европейския съюз, като се използват европейските фондове по начин, който е фискално неутрален, за да могат да се задоволят нуждите на туристическата промишленост, економиката и така нататък на тези страни. Очакваме приключването на процеса на консултации и след това съветът ще ви уведоми за своята позиция. Сигурно съм, господин ти има оточняваш въпрос. Да. Благодаря ви, господин министр, за този изчерпателен отговор. Съвсем кратък уточняващ въпрос ще задам. Каква е ролята на транспорта и културата в бъдещата стратегия? Те са много важни за трансграничното сътрудничество. И парламентът предложи разширяване на списъка на участниците. Списъкът на участващите страни не е нещо, което председателството или съветът могат да решат. Онези, които са изразили интерес в разработване, към разработването на тази стратегия, ще участват. Както казах, трябва да изчакаме съобщението на комисията. Мога още от сега да заявя обаче, че участниците смятат, че водеща роля трябва да изиграе Европейският съюз и по-специално Европейската комисия. На, 20, на срещата от 25 февруари, която прие декларация, която вече споменах, в нея се казва, че стратегията за река Дунав трябва да служи за увеличаване на благосъстоянието и прогреса на страните в, по басейна на река Дунав чрез трансгранично и транснационално сътрудничество обект на това сътрудничество трябва да бъдат енергетиката, околната среда, опазването на природата, транспортната инфраструктура, иновация, културни и е, художествени дейности, устойчивото економическо развитие, туризма, безопасността на продоволственото снабдяване, сътрудничеството между малки и средни предприятия, науката, миграцията, спорта, образованието, социалната област и сферата на труда, както и други аспекти, изброени в този твърде амбициозен документ. Мисля, че това е едно важно решение и се радвам, че вашият въпрос ми дава възможност да го спомена. Става дума за амбициозни цели, пак ще повторя. Очакваме да приключат консултациите на комисията. Съществува обаче воля за сътрудничество и, както вече казах, е, трите председателства са решили е, да предвижат напред тази стратегия за региона на река Дунав. Има голям брой искания за допълнителни въпроси. Ще ги им дам думата по реда, по който са зададени, като зачитам правото на различните политически групи да говорят. Ще дам думата на господин Рубик и след това на господин Тикао. Първо господин Рубик. Благодаря, госпожо председател. Господин а, министър, Дунав е река и не трябва да забравяме чистотата на водите на реките. Става дума за пречиствателните станции, които могат да подобрят качеството на водата на река Дунав. Искаме по цялото течение на реката водата да бъде питейна, да бъде годна за пиене. Това първо. Второ, как може да се подобри работата по вецовете, а също така за подпомагане на енергийната сигурност в тази част на Европа. Госпожа Тикао. Благодаря. Успеха на стратегията за река Дунав ще зависи от амбициозният план за действие, в който се правят конкретни предложения за подобряване на живота на хората, които живеят по течението на река Дунав. Започнала ли е работата по този проект и как, какви критерии ще бъдат избрани проектите, включени в е, стратегията? Господин министр, имате думата. Bueno, la... naturalmente que estoy convencido que... Разбира се, целите, които спомена господин Рубик, трябва да бъдат включени в стратегията за региона на река Дунав. Вече споменах някои от целите и аспектите на тази стратегия. Става дума за амбициозни цели, за многобройни аспекти на въпроса, които засягат живота на онези, които живеят в басейна на река Дунав. Това дума за економиката, културата, защитата на околната среда, природните богатства, включително без да забравяме водата. Споменахте, че природната среда е нещо, което е неразделно свързано с развитието на района и сигурен съм, че чистотата на Дунавската вода ще бъде включена в тази стратегия. Несъмнено, поискане на страните, които са най-заинтересовани от всичко това, вече ги изброих. Страни, които се срещнаха в Будапешта на 25 феврари и които съставиха списък на конкретни цели, които целта трябва да постигне. Разбира се, не всичко още е оточнено, малко е раничко и да говорим за критерии. С това отговарям на въпроса на уважаемата госпожа депутатка. Струва ми се, че тези критерии ще трябва да отчитат доколко проектите отговарят на изискванията за постигането на изброените цели. Несъмнено може да има и други цели. Навигационната и енергийна сигурност, развитието на селско-стопанските райони, демографски проблеми, борбата срещу измененията в климата. А също така и въздействията на измененията, които настъпват в пазарите. Всичко това са въпроси, които ще бъдат анализирани, които може, възоснова на тази анализ ще бъде подобрена стратегията. Става дума за една европейска идея, идея, която ще засяга цяла Европа и всички основни европейски политики. Примерно политиката за сближаване, така наречената кохезионна политика, също трябва да участва не става дума за социалното сближаване, а за териториалното сближаване, нещо ново заложено в Лисабонския договор. И това чудесно отговаря на духът на Дунавската инициатива. Благодаря, господин министр. Сега минаваме към следващия въпрос. Ще е, е, диску, обсъждаме въпроси 4, и 5 заедно. Става дума за европейския социален модел и справянето с бедността и въпроса за борбата срещу бедността и социалната изолация. И на двама ви ще дам а, а, думата за уточняващи въпроси. Благодаря си, министър, ако обичате да отговорите на тези два въпроса заедно. Mrs. President, uh, you said Госпожо председател, вие казахте, че два въпроса заедно ще разгледаме, така ли? Да. И ще ви молим да отговорите на двата въпроса заедно. Европейският социален модел и справянето с бедността. И втория за борбата срещу бедността. Señora presidenta, eh, la presidencia... Eh, Госпожо председател, председателството споделя мнението на депутатите, а именно, че е необходимо да има по-високо ниво на социална закрила, особено за групи, които са засегнати от бедността и социалното изключване което всъщност е един от основните аспекти на европейския социален модел, особено по време, когато се намираме в економическа рецесия, безработица. И може би повече от 5 милиона по-настоящем са безработните. Много хора също така изпитаха свиване на техните доходи много хора са изложени на ефектите и на бедността. И вероятно е темпът на безработицата да продължи да нараства в тази тенденция известно време в бъдеще. Дългосрочната безработица води до социално изключване, така че социалните последствия от економическата криза са тема, които са приоритетни на политич... в политическия дневен ред на Европейския съюз и на тройката председателство. Ние разполагаме с инструменти, разполагаме с решение по отношение на 2010 година и това е годината обявена за борба с бедността и социалното изключване. Има четири основни цели – това решение при познаване на хората, спазване на принципа на достоен живот за тях и активен живот в общността, социално интеграция, повече сближаване и дългосрочни е, усилия от страна на всички правителства, за да се води борбата срещу бедността и социалното изключване. Особено Искам да насоча вниманието ви към една концепция, а, именно най-уязвимите. Това бе тема засегната и при предишния отговор на въпрос. Те са най-засегнати. Децата, жените особено и възрастните хора. Разбира се, ще подкрепим всякакви инициативи, които могат да бъдат реализирани по отношение борба с бедността и социалното изключване. И освен това бих искал да спомена това, че се надявам темата да бъде централна цел на цялостната стратегия за ръст и заетост в Европейския съюз. Това са цели, които са записани в Европейската комисия на 3 марта а именно намаляване с 20 милиона на унези, които са в рискова група за изпадане в състояние на бедност. Благодаря. Първият въпрос е от господин Попакес. Благодаря, господин министр, за вашия отговор. Бих искал да кажа следното за тези цифри. Почти 10% 2009 година безработ... безработните и повече от година а, те са без работа. Има, разбира се, и гъвкави форми на заетост. И 19 милиона повече бедни и безработни в крайна сметка е, има в момента в общността, какво ще се направи на политиката на европейско ниво в тази насока, така че да може да се преодолеят проблемите, свързани с работещите бедни хора, както и с дългосрочната безработица. Унези хора, които се борят за оцеляване. Как това отговаря на европейския социален модел? Господин Алиуърт, имате думата. Може ли да кажете препоръките за интеграция, социална интеграция може да помогне в борбата с бедността. Как ще бъдат интегрирани в стратегията 2020, така че да има всъщност напредък по отношение намаляване на бедността? Sí, señora presidenta. Госпожо председател, опасявам се, че трябва да повторя, че ние сме изправени пред проблем, което означава, че може би за първи път по такъв амбициозен начин сега наистина трябва да разработим истинска стратегия за борба срещу бедността и социалното изключване. А активната интеграция, социална интеграция на дългосрочно безработните, на възрастните, са основна тема. Така че отново вниманието ни е насочено към най-уязвимите. Европейският съюз поради економическата криза осъществи координирана политика – и се опита да приложи средносрочно е, облегчаване на проблема чрез инжектиране на средства. Економистите го наричат автоматични стабилизатори, за да може да се поеме първия шок, първия удар при такава обстановка. И наистина това беше първата реакция. Имаше някакъв ефект, може би палиативен, за хората, които по-настоящем са без работа. Много трудно е, особено в, средно, в близък план, да намерят отново работа. Това продиктува точно тази реакция, която беше наистина внезапна, бърза реакция от страна на Европейския съюз. Освен това, Съюза прие стратегия за борба с бедността, която се дължи на дългосрочна безработица, на основата на различни квалификации, обучение или, така да се каже, рециклиране, така че да се избегне недостатъчното образование и квалификация, за да могат тези хора да имат шанс да намерят работа. И именно това е част от стратегията 2020, на която се позовах по-рано. А именно в заключенията на съвета по социалната политика, именно това бе доразвито и ще се превърне в европейска стратегия, която да включва и целите, прияти от Европейския съюз и унези цели заложени в стратегията 2020. А на 25 и 26 на Европейския съюз, ако се приеме, разбира се, защото това е част от дневния ред, ако бъдат прияти поне една от тези две е, цели, става въпрос за 20% е, безработни. Е, Нека да не забравяме, че има 90 милиона в Европа, които са в риск да изпаднат в състояние на безработица. Това е наистина сериозно положение, което трябва да бъде разгледано от стратегията, естествено координирана стратегия, за да може в крайна сметка да координираме нашите политики в социалната област и заетостта. Ясно е описано в закона от е, Лисабон какви са изискванията по отношение на тази координация. Европейския съюз започна да изпълнява всички тези е, цели като реакция на кризата използвайки инструментите, с които разполагаме в Европейския съюз на вътрешния пазар – или социалния фонд. Благодаря. Благодаря ви, господин министр. Надявам се, че не сме объркали нещата, че обединихме два въпроса. Искам да обясня какво възнамеряваме да направя по-нататък, тъй като има два въпроса ще имаме възможност да разгледаме допълнителни въпроси, два на брой. Госпожа Фолд Фърст и господин Козо след това. Благодаря. Економическия е, ефект е различен в държавите членки. Благодаря, че говорихте за пенсионерите. Разбирането ми е, че комисията иска да задържи структурните фондове, ако държавите членки не отговарят на изискванията на европейското законодателството. Председателството би ли разследвало дали препоръките за доклада Алкин, който бе гласуван миналия март в е, този парламент, се спазва по отношение е, спазване на правилата собствениците на имоти в Испания, което наистина доведоха някои от пенсионерите до състояние на бедност и изключване. Благодаря. Господин Коза има думата. Köszönöm szépen a szót. Egyetlen kérdésem van. Благодаря, госпожо председател. Един въпрос имам. Има две групи, които са най-силно засегнати от бедността. Хората с е, ниски умения, хората с увреждания. Двата фонда не можаха да се справят с проблемите на тези две групи хора. Въпросът ми е дали съвета ще отчете конкретните проблеми на тези две групи хора. Благодаря. Благодаря, господин министър. Имате думата. Bien, eh, la primera pregunta sobre... Eh... По отношение на първи въпрос за пенсионерите, които притежават собственост, недвижима собственост в Испания. Това е много близък въпрос до зададения ми по-рано въпрос и отговора ми е съвсем същия, подобен на този, който вече казах. Изправени сме пред проблем, при който трябва да се приложи национално законодателство на държава членка. И опасявам се, трябва да спазим тези правила. Аз не мога да говоря от името на съвета и, и да отговарям именно на този въпрос. Трябва да се следват правните а, е, разпоредби в конкретната държава членка. А ако беше се случило в друга държава членка, мисля, че то е напълно възможно да се случи. Отново ще мине на национално ниво решението му. По отношение на втория въпрос за най-уязвимите групи, да, съгласен съм напълно с е, това, че е необходимо да се отдели специално внимание на тези две отделни групи, към които вие се позовахте. Особено защото имаме и допълнителен механизъм, е, който можем да използваме по смисъла на хартата на основните правила на Европейския съюз, тъй като става дума за правата на хора, които са особено уязвими може би с увреждания, може би въздрани, възрастни. И става въпрос за тяхното достоинство и достойно участие в социално-културния живот. Защитата на тяхното достоинство, физическо достоинство и интелектуална а, цялост и изисква необходимото отношение от страна на Европейския съюз, а съюза има необходимите средства, с които може да се справи с този проблем. Има задълбочено проучване на този въпрос. Позовавам се на интересните резултати на Евробарометър от 2007 година. Там се казва, че половината от европейците мислят, че всички възрастни хора, най-уязвимите хора, че към тях се проявява лошо отношение, дори се злоупотребява. Когато става въпрос за отчитане на техните потребности, половината европейци мислят точно това. Обедени са, че има отрицателен ефект, който засяга тези е, хора, уязвими, възрастни. Обществото не се отнася е, добре с тях. Необходимо е да се използва метода на отворена координация за обмен на идеи и информация между държавите членки и в някои случаи по този въпрос разглеждаме е, различни аспекти, които са отговорност на националното законодателство, е, така че отделните държави членки следва да се заемат и разрешат този въпрос, но разбира се и принципа на е, субсидиарността дава възможност на Европейския съюз да проследи развитието на проблема, решаването му и изисква подпомагане там, където е необходимо на общностно ниво. Необходимо е да се върнем отново към тези социални аспекти на ръст и заетост, които са ясно описани в документа, предложен от комисията. Мисля, че по отношение на този социален аспект трябва наистина да включим и проблемите, към които вие насочвате вниманието. По-рано в предишната стратегия не е отделено толкова голямо внимание на този въпрос, но тъй като кризата сега задълбочи проблемите, наистина трябва да разгледаме социалния въпрос. Казах, че ще разрешим още два допълнителни въпроса по отношение на социалния модел и бедността. И исках да се обърна към господин Аткинс и господин господин Хана, господин Аткинс, най-напред има думата. Как какво ще направи господин министр, за да защити нашите граждани, които а, са изправени пред риск от бедност и социално из, е, изключване по отношение на гражданите е въпроса на Великобритания и Испания, които всъщност сега страдат от съмнителни въпроси на градско планиране. Това не може повече да се избягва като проблем и наистина трябва да в съвета да се обърне към испанското правителство да предприемат нужните действия. Господин Хана, много ви моля да напомня какво е естеството на въпроса, защото има подозрение какво ще попитате. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много на вас, господин министр. Благодаря за това, че отговорихте на въпроса. Аз съм наистина загрижен за бедността на хората, особено в Испания. Разбирам, че вие тук представлявате изпълнителната власт. Съвета не представлявате испанските законодателни правни власти и разбира се не сте говорител на Валенсия и общината там. Но тук има злоупотреба, която няма нищо общо с кодирания закон, а начина по който се тълкува закона в Испания. Необходимо е да се намерят правни решения на този проблем. Просто ви моля да направите проучване по отношение на испанските власти и това, за тази злоупотреба, която е установена. Благодаря. Отново оставам на господин министър да вземе решение дали да отговори или не на въпросите. Благодаря, госпожо председател. Не искам да се възползвам от е, позицията си в председателството, да защитавам която и да е държава или национална, национално правителство или национална правна система. Или в никакъв случай не мога да използвам този форум, за да защитавам е, действията на конкретна държава, регион или община. Това е въпрос, който се разглежда на, на национално ниво и има съответните канали а, на не само в Испания, но и в други европейски държави, 27-те държави членки на Съюза, да бъде разрешено. Има и върховенство на закона, правна система и съответни правни канали за провеждане на разследване на този, това предполагаемо нарушение или злоупотреба не говоря само за испанската ситуация тук. Подобни неща се случват и в други държави членки. Когато има злоупотреба, нарушение на закона, Разбира се, съответната конституционна държава трябва да направи, да намери правните канали за разрешението на този проблем. Това се случва в различни страни по един и същи начин. Не искам да избегна даването на отговор но вие разбирате. И можете да зададете този въпрос по парламентарните канали, но аз не мога да използвам своята позиция, като говорите от името на съвета да отговоря на тази въпрос. Благодаря, господин министр. И сега преминаваме към шести въпрос от господин Хигинс. А той е отеглен, така че отново ще съвместим два въпроса. Седми и осми въпрос. Седми въпрос господин Палекис го зададе. Господин Пада го замества и е свързан с визовия режим между Европейски съюз и Русия, а осми въпрос е зададен от госпожа Айнекяне, а господин Посълт я замества тази вечер по отношение на взаимоотношенията между Европейския съюз и Русия и програмата на Испанското председателство. Господин министр, бихте ли разгледали тези два въпроса заедно? Благодаря. Señora presidenta, entiendo que. Госпожо председател, трябва да отговоря на два въпроса. Един е свързан с визите. Визовият режим за европейските и руски граждани. Другият каса отношенията между Европейския съюз и Русия след срещата на върха в Стокхолм и евентуалното членство на Русия в СТО? Нали? По тези два въпроса очаквате отговор. Добре. Относно визовия режим, съветът иска да припомни, че през 2003 прие два регламента за създаването на специален документ за транзит. Три години по-късно комисията заключи, че системата работи добре и двете страни са удовлетворени. В дългосрочен план – Говорим за област Калининград и останалата част от Турската федерация. Дългосрочен план, облегченият визов режим ще зависи от бъдещите спогодби за визите между Европейският съюз и Русия. Имаме декларация от срещата от, през декември миналата година, с която се преканат за евентуални промени в спогодбата между Европейският съюз и Русия, за облегчаване на визовият режим, за превръщането на пътуванията на граждани в по-достъпни и по-конкретно пътуванията на граждани от област Калининград. В същата съвместна декларация Европейският съюз и Русия заявяват, че искат да се сключат местни спогодби за транзит с съседните държави, които проявяват интерес. Регламент 1936 от съвета в това отношение създав... определя условията за пътуване по земя между държава Шенгенското пространство и трети държави. В този случай топката е в ръцете на държавите членки и Руската федерация. Съветът се отбелязва факта, че има преговори между Литва и Русия и Полша и Русия acciones estratégicas de la Unión Europea con Rusia. Относно стратегическите отношения между Съюза и Русия. След срещата на върха с Русия в Стокхолм, проведена през ноември месец, се предвижда друга среща на върха с Русия по време на нашето председателство. Целта е да се даде нов стимул на отношенията между двете страни. Това е продиктувано от логиката. Винаги има някои трудности. Отношенията имат е, сложен характер, има разнобой на мненията – но все пак отношенията с Русия са многостранни. Те включват економически и търговски връзки. Има голяма взаимна зависимост в енергетиката. отношенията свързани с проблеми, които не твърлят отношенията само между тези две страни. И така, винаги е хубаво да се търсят възможности за укрепване на отношенията с Русия. Но трябва твърдо да отстояваме ценностите на Съюза. Относно членството на Русия в СТО, Съюзът подкрепя това членство, но все пак Русия трябва да предприеме съответните мерки за тази цел. Относно новото споразумение за партньорство между Европейският съюз и Русия, и двете страни са съгласни, че има нужда от ново по-широко споразумение, споразумение за партньорство и сътрудничество – Старото бе сключено 90-те години, то е устаряло, много неща се промениха междувременно. Ето защо се нуждаем от ново и амбициозно споразумение. Целите ни са амбициозни. Искаме да хванем всички елементи от отношенията между Европейския съюз и Русия – в някои теми преговорите сме постигнали напредък, по други се движим по-бавно, говоря за търговията и инвестициите. Но е много важно да имаме и ясни договорки с Русия по отношение на търговията, инвестициите и енергетиката. Относно режимът на свободна търговия, Съгласни сме, че той трябва да бъде договорен. след като Русия стане пълноправен член на Световната търговска организация. По отношение на премахването на визовият режим, това е много важен политически въпрос, който има директно отражение върху гражданите от двете страни. това отношение ние споделяме плановете за облегчаване на визовият режим и в дългосрочен план искаме изцяло да се премахнат визите. Но много неща трябва да бъдат свършени междувременно. Трябва да намерим баланс между сигурността. Всичко трябва да се основава и на реципрочност. относно Украина, Молдова и Грузия. На този етап не можем да предвидим как ще се променят как ще се промени ситуацията в тези три държави по отношение спрямо Русия. Господин Патер първи има думата за доуточняващ въпрос. Добре, господин Поселт. ще се спър на двата най-важни въпроса – демокрацията и правата на човека, върховенството на закона. Колко активен е диалога по тези важни въпроси? Оставаме с впечатлението, че вместо се движим напред, се движим назад по тези въпроси. По отношение на енергийната сигурност, какво е положението в преговорите? Господин министър. Eh, como usted sabe señor diputado una de las prioridades objetivos centrales estratégicos de la unión Както знаете, една от основните стратегически цели на Съюза е енергийната сигурност. Европейският съюз след като бе засегнат от газовата криза в началото на 2009, разразила се между Русия и Украина, започна да счита енергийната сигурност за приоритет. Както казах, това е една от основните цели на Съюза. Тя е свързана и с, е, с борбата с климатичните изменения. Стратегията, която следва съвета, по енергетиката и енергийната сигурност. Залага на диференцирането на доставките и на източниците на енергия и разпределението на енергия. И така трябва да разширим възможностите си в това отношение. За да се преодолее разчитането на някои основни източници. И така някои държави зависят до голяма степен от Русия. Това проистича от е, дългите години разделение в Европа и взаимните връзки между европейските държави които в някои случаи просто липсват. И така, когато се разрази кризата, някои държави, които не бяха засегнати от нея, не можеха да проявят солидарност с държавите засегнати от кризата, тъй като нямаше тези взаимни връзки. И така, енергийната сигурност е много важен въпрос в дългосрочен план. Затова ние сме за диверсификацията на източниците на енергия. Северен поток, Набуко са проекти, по които се работи. Това, което не съществува в Европа е общия енергиен пазар. Тези цели чието изпълнение става по-лесно с японски договор, тъй като те влизат вече в компетентностите на Съюза. Много важно е да разработим стратегическо партньорство с Русия по енергийните въпроси. Имаме и други средства, които можем да използваме. Външната политика, имаме върховен представител, председателство на съвета, службата за външни работи. Ние подсилихме външната политика на Съюза, което означава, че ще можем да водим преговорите с по-твърда ръка, както по економически, така и по енергийни въпроси. Това е което мога да кажа по отношенията с Русия. момента текат преговори за споразумение, в което енергетиката е една от основните теми. Преговорите току-що са започнали. Като всякакви други преговори, тези преговори ще са сложни, ще се проведят редица кръгове от преговори по споразумението за партньорство и сътрудничество, което искаме да актуализираме. Както казах, много събития се, се случили междувременно през тези 20 години. Все пак Русия е една страна, която претърпя много радикални промени през изминалите години. Избрах два доуточняващи въпроса от колеги, които не са взимали думата тази вечер. Това ще са и последните въпроси, тъй като мина вече повече от час господин Соник и госпожа Зенка. Господин Соник е първи. Благодаря, господин председател. Се каза нещо във връзка с девети въпрос, който исках да задам от името на госпожа Мукел Найте. Става дума за атомните електроцентрали в Русия и Беларус. Електроцентрали, които ще бъдат близко до границата. Като имаме предвид опитът от Чернобил, знаем, че това може да бъде много рисковано. Не възнамерява ли съветът да повдигне този въпрос при преговорите си с Русия? Благодаря, господин Соник. Тъй като това излиза от рамките на въпроса, който обсъждаме, оставям на министъра да реши, господин министъра да реши. Става дума за въпроси номер 7 и номер 8. Те се отнасят до отношението между Европейския съюз и Русия. Господин министър с право каза, че тези отношения трябва да се основават на ценности. Но ако това е така, Европейския съюз има особени задължения към онези, които се борят за правата на човека в Русия. Въпросът ми е следният. В политиката на страните членки на Европейския съюз в полза на правата на човека в Русия не трябва ли да се в рамките на тази политика да се включи улесняването на визит, визовия режим, облегчаването на визовия режим? Благодаря. Господин министр, ако сте готов, имате думата. Благодаря. Във връзка с въпроса за ядрената сигурност. Трябва да посоча, че отговорност за безопасността на атомните електроцентрали е национален въпрос. Това е заложено в Конвенцията за ядрената безопасност. И Беларус и Русия са подписали тази конвенция, както и повечето от страните на Европейския съюз. Съветът разбира, че договорящите страни, които а, искат да създадат ядрени инсталации, трябва да предприемат необходимите консултации съгласно споразумението на Евратум Там се говори за осигуряване на ядрената безопасност. И това е въпрос, който е да се повдига в диалога между Европейския съюз и Русия, когато се обсъждат енергийните въпроси. Колкото до последиците, съвета смята, че те са част от експоконвенцията за трансграничните въздействия. Трябва да се оцени въздействието върху околната среда на подобни централи. Но а, този а, ОВОз, а, разбира се, е задължение на уния, които а, разработват проектите. Руската федерация не е подписала тази конвенция, но ние бихме искали а, Русия доброволно да прилага конвенцията ЕСПО. Тя не прави това по отношение на съществуващите си атомни централи обаче. А във връзка с въпроса за човешките права и отношенията ни с Русия, мисля, че отговорих на този въпрос, когато обсъждахме въпросите на човешките права. Всички доводи в полза на защитата на човешките права са валидни в, и в този, както във всички останали случаи. Нито една страна не, е, не може да прави изключение от задължението да се зачитат човешките права. Това въжи и за Европейския съюз и за всички негови страни членки. Сега, връзката на този въпрос с визовата политика – не е абсолютно ясна. Вървят преговори по въпроса на, на визите и в, в рамките на тези преговори за облегчаване на визовия режим, вероятно бихме могли да повдигнем и а, конкретни въпроси, като използваме определени способи за облегчаване на визовия режим. Но, както казах, вече водим в момента широки преговори а, по отношение на визовия режим с Русия и това е а, проблема, върху който трябва да съсредоточим вниманието си. Мисля, че по този начин ще постигнем най-добри резултати във връзка с свободното движение на хора. Важно е да бъдат споделени ценностите на европейските граждани от други страни. Благодаря ви много. Благодаря, господин министр. Благодаря за вашето участие тази вечер. Въпросите, на които не можахте да дадете отговор поради изтичане на времето, ще получат отговор в писмен вид. Сега приключваме. Искам да направя следното съобщение от АНП християн-демократите и прогресивния алианс от социалисти и демократи в Европейския парламент поисках назначение за комисии и делегации. Те ще бъдат вписани в протокола от днешното заседание. ако няма коментари и други мнения, съответните назначения ще бъдат одобрени. Утре продължава заседанието.